Okay, I was just going to mention now uh, for the new members that за новите членове на парламента бих искал да напомня, че имахме такъв координатор и среща с него. Преминаваме нататък. Точка трета. Одобряване на протокол от предишните заседания. Ако нямате възражения, приемаме протоколите. След което преминаваме към същината на днешния ни дневен ред – първата точка Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането Европол и за отмяна на решение 2009-371 ПВР и решение 2005-681 ПВР. Докладчик е господин Диас де Мера. Докладчици в сянка са господин Уеден Холцер, господин Кирк Хоп, господин Петърсън, господин Ернст, господин Тери Кабрас и госпожа Ферара. Господин Диас Демера обаче не е в залата. Тъй като той не е тук, аз ще кажа няколко уводни думи. Съгласно правил 73 параграф 4 с оглед по-голяма прозрачност. След всяка тристранна среща преговорния екип трябва да докладва обратно на комисията. На 18 ноември се проведе тристранната среща. За съжаление господин Диас Демера не може да присъства днес и ме поиска да ви представя актуална информация във връзка с тристранната среща. На нея се обсъди следното сътрудничеството между държавите членки и Европол, както и структурата на управлението. Темата по членове 5 до 8 бе обсъдена, като се съсредоточихме върху участието на Европол в съвместните екипи за разследване, ролята на Европол и на Евроюст в започването на национални разследвания, възможността Европол да има пряк контакт с националните компетентни органи. По отношение на управлението, което покрива членове 12 до 22, дискусията се съсредоточи върху добавената полза от е, изпълнителния съвет, възможността Европейския парламент да има представител като наблюдател в е, правителния бор, състава, борт, извинете, обсъдихме също и състава и председателя на този управителен борт. Следващата е, тристранна среща е насрочена за 8 декември, когато ще се разгледат разпоредбите свързани с управлението, както и разпоредбите свързани с контрол от страна на парламента. Поглеждам към докладчиците в сянка да видя дали някой има нещо да добави. Не, всичко е наред. Преминаваме в такъв случай нататък, защото и докладчиците в сянка не са в залата. Следващата точка от дневния ред е Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст. Доста бързо преминаваме през дневния ред. Тук докладчик е Аксел Вос. Аз този път няма да казвам нищо по темата. Може би направо да чуем докладчик. Guten Morgen und vielen Dank. Ähm, Добър ден. На 17 юли миналата година Европейската комисия предложи проекто документ за Евроюст и за създаване на Европейска прокурорска служба. Тези два въпроса са тясно свързани. Сега, защо трябва да има реформа на Евроюст, за да, за да може да, да има по-добро сътрудничество с Европейският прокурор? И второ, защото трансграничното организирана престъпност е все по и по всеобширна, всеобхватна и все присъстваща. Трафик на наркотици, порнография и други престъпления, които не признават гразниците и групи, които са, се приспособяват много добре и успяват да действат активно на териториите на различни държави членки и то едновременно. Също време за това подобно явление трябва да бъде разглеждано в европейски план и да се бориме с общо европейски средства. Това може да стане съгласно нов правилник, който може да бъде прият с обикновена процедура. Колкото до Европейската прокурорска служба, този проблем ще бъде обсъден малко по-късно. Разполагаме с работен документ, който бе внесен през април тази година. Там са посочени известни проблеми, свързани с конфликта на компетенциите в различните държави членки. Тук трябва да имаме малко повече обяснения от комисията, която би трябвало да определи правомощията и ограниченията на тези правомощия. Проблеми свързани с регистрирането и с новото определение създаването на Европейската прокуратура ще има влияние върху начина на функциониране на Евроюз, ще трябва да се създадат нови, нова, ще да се създаде нова методология за задълбочено сътрудничество. Миналата седмица заедно с координат... в Сянка обсъдихме тези въпроси. Евроюста сама по себе си е агенция, която не би трябвало да подлежи на реформата, и като единицата функционира добре, разбира се, може да се подобрат известни неща, но под въпрос е сътрудничеството с Европейската прокуратура и службата на Европейския прокурор. Но, докато не е създадена тази служба, по-добре е да не е, предприемаме решителни действия, защото в противен случай няма да можем да реагираме достатъчно гъвкаво след създаването на тази служба така че да видим е, какво ще стане с Европейската прокурорска служба преди да предприемем е, необходимите мерки. Бихме искали да знаеме какви са намеренията на Европейската комисия и може ли тя да ни отговори на въпросите, залегнали в работния документ, който им предоставихме. Бих искал също така да знам докъде е стигнала реформата в Евроюст и как възнамеряват те, как виждат те сътрудничеството с евентуалната Европейска прокурорска служба. През януари ще бъде проведено публично изслушване по тези проблеми. Може би не трябва да бързаме прекомерно, тъй като трябва да знаем как, какъв ще бъде формата и модалностите на сътрудничеството с Европейската прокурорска служба, защото ако нещата са различни от тези, които ние предвиждаме и начина по който ние приемаме нещата, просто ще има проблеми. Благодаря ви. Вие работихте по, този, по тази тема по време на предишния мандат. Ще изслушаме и вижданията на съвета и на докладчиците в сянка, но също така и на комисията. Първо на комисията, а после съвета ще изложи своите възгледи по въпроса. Благодаря, господин председател, дами и господа. Много накратко да кажа докъде сме стигнали. Докладчика пред е, изложи е, намеренията на комисията, като целта е да има добро сътрудничество между Евроюст и евентуалната е, Европейска прокурорска служба за бъдеще. Тук трябва да се направят известни е, така че ще бъда много крат. От наша гледна точка нещата напредват добре, работиме в тясно сътрудничество с италианското председателство. Също обаче има още някои проблеми в а, е, а, е, про, проекто а, е, предложението, като а, липсата или отсъствието на представител на комисията в а, а, управителния орган. Също, също, също така има известни проблеми, свързани с определянето, избирането на личния състав, както също също така не смятаме, че би било подходящо националните представители, да, които ще вземат пост председател и заместник председател да бъдат посочвани от държави, да бъдат избирани от държавите членки. Но това са проблеми, към които ще се върнем в бъдеще и ще спра до тук. Сега давам думата на италианското председателство. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, благодаря и на докладчика. Бих искал да благодаря на е, комисията, която обясни състоянието на нещата до тук. Италианското председателство смята да обсъди една част от правилника за юрист на, следва, на следващото за заседание на съвета на министрите през декември. Практически сме приключили работата по текста и само някои части свързани с структурата ще, няма да бъдат разгледани по време на съвета през декември и ще бъдат извадени от споразумението. Това а, се извършва по технически причини, тъй като, както правилно обясни председателя на работната група. Преговорите продължават. Все още има проблеми, които трябва да бъдат решени и да се види каква точно ще бъде структурата на сътрудничеството между тези две единици. Евроюст е структура, която е, действа положително, резултатно, успешно и а, в духа на пред, предложението на комисията смятаме да а, извършим известни реформи, свързани с а, начина на управлението и капацитета. Що се отнася до управлението, смятаме да запазиме административната структура, но да има е, административен борт, е, който да бъде натоварен по-специално с оперативната част от е, дейността. Съдиите и прокурорите, които работят в рамките на Евроюст. По този начин ще могат да бъдат по-ефективни в борбата с организираната престъпност. Имаше Предвижда се също така да има представител на комисията в борда, за да може комисията да участва по-активно и ефективно в управлението на Евроюз. Тези предложения ще бъдат внесени на съвета през декември и се надяваме, че съветът ще предприеме една серия изслушвания с Европейския парламент, защото смятаме, че приемането, бързото приемане на този документ ще е, придаде е, при, добавена стойност на цялата работа по проблема. Бихте могли след това да кажете няколко заключителни думи, а сега давам думата на докладчиците сянки. Но а, просто бих искал да ви помоля за една а, малка... One minute break unusually. I'm not picking on you, Axel, um, and, bre- and breaking into this important debate, but we do need to adjust technically two of the booths so that we can have some... Така че, за да можем да имаме uh, превед, много ви моля да а, изчакаме една-две минути. Take Back to the debate, take two of the shadows, and then you can conclude, Axel. Please don't go away. Много ви моля, не, не напускайте залата. Проблема ще бъде решен много бързо. The German one is affected again. So please, just one minute. That... Uh, Председателят няма превод също, така че много ви моля, само за минута. Колеги, започваме след 30 секунди, колкото да имате време да се вземете кафе, така че ако обичате, върнете се по местата си. Okay, colleagues, the, um, the issues have been... И така, колеги, проблемът се разреши. Ако обичате, заемете местата си. The issue is whether the rapporteur would like to take his... Е, е, въпросът е разрешен и докладчика също може би трябва да вземе местото си. Аксел, when you're ready. Аксел, готова ли сте? Okay. Okay. Um, first to the two и така, първо давам думата на докладчиците в Сянка Юго за е, социалистите и демократите. Да, благодаря, господин председател, скъпи Клод. Аз изслушах различните изказвания. Най-напред искам да кажа на нашия докладчик – че когато обсъждахме доклада с докладчиците в Сянка, вече обсъдихме това, което ще кажа. Препоръчам му предпазливост. Смятам, че трябва много внимателно да се занимаем с този въпрос Както в миналото, така и сега се изненадвам от това, че когато говорим за реформа в Евроюст, ние отново говорим за реформа. Реформата е предвидена, но до сега не е направила никаква оценка от Европейската комисия. Е, на 16 декември 2008 година е взето решение за оценка на дейността на Евроюст, но все още няма никакъв резултат на лице. Едновременно с това се обсъжда реформата на Евроюст. Според мен това остава неразбираемо защото, както вече неколкократно съм казвала, все още не сме се запознали с резултатите от тази оценка. Трябва да ги разгледаме заедно. Е, втория въпрос, на който искам да се спра, е следния. В предложението на комисията има цял списък от правомощия, които се предлагат за Евроюст. Член 3 в приложение 1 говори се основно за престъпност, докато е, в стария регламент е, правомощията съвпадаха с правомощията на Европол, докато сега установявам разлики. И за това Искам да попитам защо има разлики в областите на правомощията. Според мен Евроюст трябва да има същите правомощия като Европол. Така, въпросът за стълкновението на правомощия между Европейския прокурор и Евроюст трябва също да бъде обект на особено внимание – трябва да бъдем внимателни, да видим е, как могат да се съчетаят правомощите на Европейския прокурор и на Евроюст. Е, освен това се очудвам, защото съвета казва, че до края на годината вече ще има някакво законодателно предложение и ще ги обсъждаме до края на годината, докато ние предвиждаме изслушвания през януари. Надявам се в рамките на процедурите на съвместно взимане на решения ще можем да работим заедно и да уведомим за това Евроюст е, както подобава. Така че, е, според мен, е добре да чуем какво ще каже председателството на съвета, е, да ни кажат на какъв етап е работата. Сега давам думата на докладчика в сянка от групата на либералите. Благодаря, господин председател. Госпожа Грисбек не можеше да присъства на днешното заседание и ме помоли да я заместя. Така че аз ще ви запозная с нейното становище. Като докладчик в сянка от групата на либералите е, по Евроюст, аз подкрепям подхода, който се предлага от докладчика Аксел Йост, по който се споразумяхме на заседанието, на което сте в сянка миналата седмица, да преустановим работата по този въпрос, докато приключат дискусиите по Европейската прокуратура. Тъй като двата въпроса са изключително свързани и, както вече беше казано пред комисията, според нас е неуместно и нелогично да работим по реформата на Евроюст, при положение, че все още не се знае каква форма ще добие бъдещата Европейска прокуратура. Преди да приключи дискусията по тази прокуратура и когато накрая се постигне на Европейска прокуратура, което приветствам. Съответно ще реформираме Евроюст. Ако преустановим нашата работа, бих искала да ви запозная с обстоятелства по бъдещата реформа на Евроюст. Първо, как ще работят съвместно Евроюст и Европейската прокуратура, къде ще бъде седалището, едно ли и също седалище ли ще имат е, структура, каква структура, една и съща структура или двойна структура съвместни екипи или различни екипи? Това са ключови въпроси възникват много въпроси, трябва да бъдем много внимателни, за да може новата система да работи ефективно. На второ място, явно Евроюст е агенция, която работи доста добре, поне така ни се казва, но във Франция установяваме, че е, откакто през 2013 година Евроюст беше въведено във Франция, от 36 апелативни съдилища във Франция, които трябва да изпращат е, сведения до Евроюст, само един апелативен съд е изпращал сведения до Евроюст. Очудвам се. За какво служи тогава Евроюст? Разбирам, че Евроюст работи на принципа на доброволното участие, но все пак ако искаме да засилим сътрудничеството между съдебните инстанции и Евроюст с е, е, възможност за сътрудничество между съдебните инстанции и евентуално европейско правосъдно пространство. Трета точка. Искам да наблегнем на защитата на личните данни. Това е много важен залог за същинското функциониране на Евроюст, за да могат да бъдат закрити застрелени, както свидетелите, така и потерпевшите. Това е, което Натали Грисберг искаше да каже. Okay, thank you. Председателя, благодаря. Така, довиждане на говиждане на Аксел, но You've sort of indicated they're not indicated, so you've... Uh, Да, доколкото разбирам, ще се изкажете след това. Аксел, имате ли въпрос или казахте, че после ще се върнете на този въпрос? Имате време. Ако имате допълнителни въпроси, отново ще се спрем на тях. Може би накрая ще направите заключителни бележки. Благодаря, Клод. Сега, за двете структури, за които стана дума, Действително, за бъдеще трябва да наблюдаваме отблизо какво се случва. Разбира се, не трябва да закриваме възможността за създаване на агенция. Ще видим дали ще възприемем отново структурата на агенция, дали това ще бъде полезно за Евроюст, защото Евроюст продължава да работи на принципа на доброволното участие. Така че е, задавам въпроса, но ще е, навлеза в повече подробности в последствие. Колкото до оценката на дейността, напълно съм съгласна с казаното. Разбира се, че вече трябваше да сме запознати с резултатите от тази оценка. Очевидно, тя вече е приключила но в доклада явно няма категорични твърдения, няма кой знае каква информация и затова бих искал все пак да приключим този въпрос. Искам да изкажа благодарности на колегите. Трябва да се спрем на факти. Не искаме да се бавим, но все пак трябва да имаме предвид какво става в действителност а в последствие трябва да помислим и за сътрудничество между Евроюст и Европейската прокурорска служба. За момента оставаме с впечатлението, че това ще стане чак накрая. А може би трябва да се прицелим по-правилно, да предвидим разумни решения според това какво става на практика и колко време ще е необходимо на съвета и когато трябва да вземем отношение, може да се стигне евентуално и до трилог, т.е. нещата да се продължат още повече. Благодаря, Аксел. Беше ясно. Както е, вие, е, така и когато сте в сянка, посочихте безпокойствата и евентуално е, да се отнесе въпроса до трилог. Може би трябва да чуем и мнението на комисията, какви проблеми са установени до сега, да знаем до къде сме стигнали. Тоест, е, при заключението трябва да продължим да наблюдаваме е, управителния съвет. Е, това е, би било евентуално повод за безпокойство. Няма други желания за взимане на думата. Е, комисията също не иска да вземе думата, така че можем да продължим. А, okay. to... а, всъщност, а, се, се, тъй като докладчика последващата точка все още не е е, трябва да се спрем сега на практически въпрос, както ми подсказва секретарията. Не знам е, дали всъщност комисията иска просто да печели време, честно казано. Е, да, мисля, че изчерпахме дискусията по тази тема. Госпожа и още не е дошла. Е, е, ще се е, обадим на сътрудниците на госпожа Маковей, така че извинете, не можем да се спрем на следваща точка. Това е добро председателство. Просто препускаме през дневния ред и цената на успеха е, че колегите ги няма, но трябва да се обадим на техните сътрудници. За да можем да пристъпим към следващата точка, отново се налага да направим кратко прекъсване. Искам само е, да ви кажа, че когато можем да започнем, ще ви кажа, тя идва. Тя идва е, и така, че съвсем след малко продължаваме. Е, така че ние сме във връзка с сътрудниците на госпожа Маковей.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 Uh, Уважаеми колеги, госпожа Маковей вече е в залата. Okay, colleagues, uh, let's begin. I'm sorry for the delay. Нека да започваме, колеги. Извинявам се за закъснението. Госпожа Маковей е в залата. Започваме с шеста точка от дневния ред Европейска прокуратура. Както знаете, през юли миналата година комисията направи предложение за създаване на Европейска прокурорска служба на базата на член 86 от договора за функциониране на Европейския съюз. Съгласно член 86, след като е направено това предложение, държавите членки в съвета трябва да се споразумеят и да го изпратят в парламента, за да може той да го одобри на предишния мандат на парламента приехме резолюция. Тогава докладчик беше господин Яколино. Това стана на базата на правило 81.3 от правилника с индикация от страна на съвета как да изглежда тази прокурорска служба и а, как да работи тя. Ние трябваше да одобрим предложението. Днес сме поканили представители на комисията и на а, председателството на съвета, за да ни представят актуална информация за прокурорската служба. Госпожа Моника Макове и всички членове на комисията а, Либе ще получат тази информация сега. Ще дам а, думата на Европейската комисия, на Италианското председателство, след, председателство, след което ще чуем докладчика и докладчиците в сянка. Нека да чуем най-напред представителя на комисията. Имате думата да ни представите накратко ситуацията. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да започна с следните думи. Комисията подкрепя италианското председателство и неговите усилия за изготвяне на регламента ние имахме много конструктивен дебат. Прилагането в това отношение в Европейския съюз е много небалансирано. Всички имаме една обща цел – защитаването на европейския бюджет. Създаването на прокурорската служба е важна стъпка напред в борбата с европейската престъпност и за защитата на бюджета от злоупотреби. Комисията се ангажира да създаде независима прокурорска служба до 2016 година. Това беше потвърдено и в писмо на председателя на комисията Юнкер към комисаря Юрова. Искаме независима и ефективна прокурорска служба, която да има добавена стойност на европейско равнище. Това е несъмнено. Тази служба трябва да бъде независима от влияние на държавите членки и трябва да подлежи на правилото за отчетност. Депутатите и европейските прокурори ще гарантират независимостта на тази служба. Ето защо назначаването на европейските прокурори трябва да бъде съпътствано с достатъчно гаранции. Европейските институции трябва т.е. съвета и парламента, трябва да имат възможност за избор между различни кандидати. Оценката на професионалния опит и знания на кандидатите трябва да се извърши от независим екип. Важно е да напомним, че на местно равнище делегираните прокурори ще действат от името на прокурорската служба. Въпреки географското разстояние от мястото им на работа, те ще обслужват същите цели и ще участват в работата на прокурорската служба като цяло. Затова е важно да бъдат избрани подходящи кандидати и те трябва да отговарят на същите условия, на които отговарят и прокурорите. Тази служба трябва да бъде и ефективна както делегираните прокурори на място, така и централното седалище трябва да работят, за да могат да допринесат за изграждането на истинска прокурорска политика, която да защитава финансовите интереси на Съюза. На този етап има някои проблеми във връзка с този баланс в проект от текста. Трябва да се предоставят истински правомощия за контрол в случаите рамките на наказателно преследване и разследване като цяло. Не трябва да се подкопават процедурните гаранции обаче на обвинените и заподозрените. Нуждаем се от солидна система, която да защитава правата на задържаните Новия регламент дава и нови права на заподозрените. Те могат да бъдат изпълнявани в съответствието с националното законодателство, например по отношение на събирането на доказателства. А, нуждаем се от а, високи а, гаранции, както за едната страна, така и за другата. А, Делегираните прокурори, както и прокурорите на Европейската служба, ще имат възможност да изпращат предоциални запитвания към Европейския съд. В интерес на европейските граждани е да изковем система, която да работи на практика и да доведе до е, истинска добавена стойност за европейския бюджет. Благодаря ви е, за това, че бяхте кратък. Сега да чуем председателството господин Салазар. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожо Маковей. Откликнахме на поканата, която ни беше отправена, когато докладчик беше господин Яколино и тогава обещахме, че ще ви предоставяме актуална информация за случващото се в съвета. Както знаете, господин председател, това е специална процедура. Не сме в процедурата по съвместно вземане на решение, но въпреки това италианското председателство желая да включи в максимална степен парламента в приемането на този законодателен акт. По време на италианското председателство предложението за създаване на прокурорска служба беше разгледано на два съвета на министрите. То ще бъде разгледано и през декември на съвета на ПВР. Ще го разгледаме и на неофициалното заседание в Милано. Преди малко чухме колегата от Европейската комисия да говори за процесуалните гаранции. Дискусиите в съвета засягаха именно този момент. През октомври на съвета на министрите в Люксембург в центъра на дискусиите беше европейското пространство на правосъдие. В този контекст се обсъди начина по който могат да работят европейските прокурори като единствени разследващи лица. По време на италианското председателство бяха и ще бъдат проведени допълнително общо 11 заседания на работната група. Въпросът се гледа и от компетентния по наказателно-правни въпроси комитет. Кои са основните моменти, които бяха обсъдени? Разбира се, от голямо значение е структурата на новата Европейска прокуратура. Разполагаме с добър текст, добре структуриран такъв. Състава на службата беше променен. Вече говорим за колегиум, нещо, което не беше предвидено в самото начало. Ще продължим да работим и по другите важни въпроси, които все още не са решени. До тук обсъдихме и отбелязахме напредък в областта на разследванията, които се възлагат на прокурорите. Обсъден беше и начинът на провеждане на транснационалните разследвания. Това е доста труден а, момент, защото трябва да се стигне до баланс между правомощията, които се дават на делегираните на място прокурори и прокурорите в седалището на службата. Трудно се урежда също и сътрудничеството между националните съдебни органи, които трябва да прилагат решенията за започването на разследване. Смятам, че в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия успяхме значително да повишим правомощията на прокурорската служба във връзка с транзакциите. Подобрения бяха направени и по отношение на събирането на доказателствата и на правата на задържаните лица. По време на неофициалната среща в Милано, министрите в съгласие с Европейската комисия се съгласиха да подсилят максимално правата на заподозрените. Тези е, правила ще се прилагат във всички държави членки. Съдебния контрол се извършва от държавите членки, като прокурорите винаги могат да се допитат до Европейския съд. Все още обаче няма окончателно решение по този въпрос. В момента обсъждаме възможността за пряка връзка между европейските прокурори и Европейския съд по някои конкретни случаи. Но, както казах, дискусиите в това отношение все още не са приключили. Остана нерешен и въпроса за защитата на данните. Той е пряко свързан с дискусията по тази тема, която се води в момента. Ние запитахме какъв трябва да бъде статута на членовете на Европейската прокурорска служба – трябва да се уреди иерархичната връзка между различните прокурори. Те ще идват от всички държави членки. И възниква въпроса, те могат ли да продължат да са членове на съдийските състави в техните държави членки, имайки предвид, че ще изпълняват временно длъжност на европейско равнище. Това е друг въпрос, който остана нерешен. Обсъдихме също така и отношенията с партньорите съществена е връзката с Евроюст. Тук се застъпват някои задачи, особено по отношение на разследванията на държави членки, които не участват в засиленото сътрудничество. Защото, както знаете, има държави членки, които няма да се включат, тъй като те не участват в раздел 5 на договора. По отношение на прехвърлянето на данни. През декември ще имаме възможност да ви представим няколко документа, по които надяваме се няма да има несъгласие. Тези документи ще бъдат изготвени от италианското председателство. Междувременно зададохме въпрос на министрите във връзка с независимостта на европейските прокурори, най-вече на главния европейски прокурор. Това са въпроси, които останаха без отговори по време на предишното председателство. Ще излезем с предложение и за статута на служителите на прокурорската служба – защото смятаме, че европейските прокурори трябва да не подлежат на натиск от страна на техните държави членки. Всеки един трябва да може да кандидатства за мястото европейски прокурор. Ще бъде създаден екип, жури, който ще трябва да се произнесе във връзка с отделните кандидатури. Това е накратко актуалната информация от съвета. Очакваме скоро да стигнем до решение, което да ни помогне да повишим независимостта на прокуратурата. Благодаря. Uh, така, сега нека да дадем думата на докладчика госпожа Маковей. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала първо да благодаря на италианското председателство за това, че взе предвид а, мнението на Европейският парламент, прието в резолюция пред март и включи парламента в процеса на законодателната работа. Това е наистина една много сложна а, процедура. Знаеме, че дебата в съвета вече е постигнал напредък относно, но все пак няма още постигнато съгласие по структурата и правомощията. Според мен ясното е, че трябва да има една единна, силна, независима европейска прокуратура прокурорска служба, която да може да разследва и да предприема мерки срещу лицата, извършили престъпления спрямо е, финансовите интереси на Европейския съюз. Това в, в никак но а, това трябва да бъде едно звено на ев... общоевропейска междусъдебно сътрудничество. Това за нас означава нещо друго и, нещо, и има друго съдържание. Всяка целта е да се, да се води раз, разследване срещу престъпленията срещу финансовите интереси на Съюза и а, да бъдат а, а, тези средства възвърнати са в интерес на данекоплатците. За това обаче, колкото до с... Ние също така смятаме, че звеното трябва да бъде абсолютно независимо и а, ефективно и е, да бъде а, приета структура на колегиум. И да се определят правомощията и полето на действие на всеки е отделен прокурор. Най-важното е да има прозрачност, особено в процедурата за избиране на прокурорите. За това трябва да има конкурс на основата на а, представени документи и да бъде създадена една група, която да извърши а, това а, тази селекция с участието на Европейския парламент. И съответните прокурори трябва да бъдат назначани след преминаването на конкурсна процедура. Ако а, този тази структура се приеме, ние ще подкрепиме е, структура, която да фаворизира специализирането на съставите в отделните отрасли и в отделни, по отделните проблеми, а не по национален признак. Я, ясно определение е, дефиниция е необходима. Също така прокуратурата трябва да има изключителни права за престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз, включително и разследващи функции. Все още обаче тези неща не са, до, не са до, достатъчно определени. Може би, ако, ако има двойна под, дво, двойно ръководство, то в никакъв случай не трябва да накърнява принципа на независимост. Ние също така при, при, приканваме за реформи в областта на европейското наказателно производство, за да може наистина да бъде създадена една, едно пространство на а, правосъдие и справедливост. Трябва да се превъзмогнат пречките през трансграничното сътрудничество, защото при трансграничните процедури тря... трябва да, да може да, да, да бъдат представени доказателствата събрани в една страна, да могат да бъдат приемливи за другата страна. времено трябва да това а, означава, че трябва да има а, процесуални предпазни мерки, които да бъдат абсолютно ясно разписани. Що се отнася до процесуалния преглед, ние смятаме, че, че трябва пред да има въз, въз, възможност а, произ, производствата да бъдат разглеждани от Европейския съд с а, оглед да се избегне а, блокиране от националните производства и да може да бъдат възвърнати а, средствата, които се дължат на Европейския съюз. Надявам се, че е, и след председателството ще продължи да ни информира по взетите мерки и че ще е, е, знаеме начина по който се водат преговорите и ще има достатъчно сътрудничество между институциите с постигане на задоволителни резултати. Госпожа herr ähm, äh, präsident! wir haben es ja hier mit einem wirklich ausgesprochen. господин председател ние сме изправени пред е, особено е, сложен въпрос е, въпрос, който опира до много други, много други въпроси, много от които все още са висящи. Съвета ни запозна с това докъде е стигнала работата, но аз трябва да призная, че ми е много трудно да преценя работата, да проследя дискусията в съвета, защото последният документ, с който разполагаме, е от май 2014 година и в този документ се говори само за предвидената структура, на тази Европейска прокурорска служба. Освен това, е, устно научих някои неща. Има възможност Европейския парламент също да даде мнение, така че трябва да сме запознати с някои въпроси и затова искам председателството писменно да ни уведоми за това докъде е стигнала работата, за да имаме точна представа. Искам да се спра на някои въпроси, които според мен са важни. Първо, и тук съм съгласна с госпожа докладчика, първо, структурата на Европейската прокурорска служба – като е, отново повтарям, е, изхождам от документа от май 2014 година. Има колегиум, постоянни камери, европейски прокурор, делегирани прокурори. Тоест е, тази Европейска прокурорска служба ще има няколко нива. И когато прочетох това, се запитах дали тази структура няма да бъде прекалено тежка, ще бъде ли ефективна и защо ще могат ли да се взимат решения и е, да се стигне до е, действително наказателно преследване. Е, в предложението виждаме и ротационен принцип. На всеки три години една трета от прокурорите трябва да бъдат заменяни. Не знам как ще стане това на практика и искам да чуя какво се очаква. Втората точка, на която искам да се спра, тя вече беше спомената. Изискването за същинска независимост. Европейската прокурорска служба трябва да бъде наистина независима. Представителите на съвета говориха за независимостта на главния разследващ. Това продължава да се обсъжда и е, за това искам да задам следния въпрос. Прочетох становището на националните парламенти и в частност съмнението на Бундестага. Бундестага прави много интересно предложение за независимостта на Европейската прокурорска служба. Предлага Европейския парламент да избира главния прокурор, за да се гарантира по този начин абсолютната независимост. А като чета документа от май, виждаме първо процедура по подбор в съвета, по която евентуално ще се иска мнението и на парламента. Докато в предложението на Бундестага по силата на резолюция, прията с единодушие, Та искам да попитам дали е, сте взели предвид това предложение на Бундестага, за да се осигури независимостта на Европейската прокурорска служба. После, назначаването на европейските прокурори. Е, член 14 и 15 е, от документа на съвета от май месец. Искам да знам как точно ще става назначаването. Очевидно няма никакво участие на национални инстанции при назначаването на прокурорите, но е, в повечето държави членки има административни процедури и е, тези административни процедури е, са очевидни при назначаването на прокурори в държавите членки. И затова искам да разбера това, дали това се предвижда и за европейските прокурори. На трета точка, на трето място. Току-що говорихме за Евроюст. Всички сме единодушни, че може да възникне стълкновение на правомощия. Значи имаме Евроюст, освен това ОЛАФ, Европейска прокурорска служба. И за това искам да попитам Какви гаранции ще предостави съвета за ограничаването на риск от стълкновение на правомощия, дори да гарантира, че няма да има такава опасност? Това е много важно, е, защото може би парламента ще е, е, трябва да даде мнение по тези въпроси. Предпоследен въпрос. В своето първо предложение, което беше направено преди доста време, Европейската комисия казва, че създаването на Европейска прокурорска служба няма да доведе до допълнителни разходи за Европейския съюз и за неговите държави членки. И затова искам да попитам и съвета и комисията е, предвид е, етапа, до който са стигнали дискусиите, мнението същото ли е? А именно, че няма да има допълнителни разходи. Последната точка, която е много важна. Госпожа докладчика спомена за нея. Процедурата трябва да бъде справедлива ние знаем, е, че е, процедурната страна, особено в областта на наказателното право, все още не е засегната. Е, остава въпроса за защитата на тези, е, които са пряко засегнати от съответните дела, така че техните права трябва да бъдат засилени и да бъдат разписани категорично. Как ще бъде разрешен въпроса при Европейската прокуратура? Искам да получа повече информация по този въпрос. Е, в становището от май месец на съвета в е, точка 5 пише, че прокуратурата бди за това да се спазва правното основание на Европейски съюз. Какво означава да се спазва правното основание? Искам просто да кажа, че това правно основание би трябвало да са правата, разписани в хартата за основните права. Именно от тяхното спазване трябва да бъде гарантирано. Искам да чуя мнението на съвета. Uh, um, сега има специфични въпроси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 Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Чух това, което казват. Както вие знаете, аз говоря от името... Е, очевидно е, че говоря от името на консерваторите, но от гледна точка на Обедненото кралство, е, ние се позоваваме на член 31. Е, Дания автоматично излиза от тази област по силата на протокол 22 две. Така че е, пътюм споменавам това. От гледна точка на моята политическа група, ние е, категорично подкрепяме всяко нещо, което би било разумно и ефективно в борбата срещу организираната престъпност и е, срещу измамите. И ние смятаме, че трябва да се направи много повече, за да се борим с този вид законорушения но първо и основно чрез сътрудничество между държавите членки, е, като използваме е, инструментите, с които в момента разполагаме, е, които според мен в някои случаи не се използват надлъжно. Както госпожа Кауфман току-що каза и спомена безпокойствата от гледна точка на Германия. Други държави членки също се безпокоят от тези предложения. Извинете за една-две минути, господин председател. Искам да се спра на една-две области, е, които е, според мен това предложение е, има, има още липсващи неща. Бих се изразил така. Има липси. Първо, по предложението се създават отделни системи, които е, всъщност объркват е, необходимото наказване и атаката срещу, е, наказа... срещу измамите, като че ли това е нещо лошо. Е, примерно, е, те имат право да водят разследване, но това е много трудно понятие, защото това предполага от една страна изключителност, но също така да се е, предпоставят националните операции, които в много държави членки са ефективни. И така, че трябва да има разделителна ли разделителна линия при демонстрацията на изключителни правомощия и настоящите режими. Настъпва объркване и може би някои инициативи ще станат по-хлабави. Може би трябва тези инициативи да бъдат предприяти по друг начин. Това е на първо място. На второ място госпожа Маковей като докладчик спомена е, високата цена. Аз бих казал по-скоро обратното. Комисията вече посочи, че първоначалният разход би бил само 1,5 милиона евро, докато ежегодните разходи, е, които се предполага, че ще са около 20 милиона евро, и тъй като искаме да се правят економии, поне се твърди економика, економия и то от бюджета на Евроюст, би казал по-скоро 6 милиона годишно. И при е, цялото ми уважение, като гледам какви са разходите на европейските институции, трябва да имаме предвид тези разходи. Тези цифри са е, миниатюрни спрямо това, което се предлага. И мисля, че ние като политици не бива да забравяме, че ние имаме огромни амбиции за нашите национални каси. И трябва да знаем какви разходи правим и дали можем да си го позволим. Така че в случая, според мен, това е много скромна сума от пари, поради което предполагам, че ефективността на каквото и да се предлага ще бъде изключително ограничено, още повече, че тази структура си предостави изключителни правомощия. Имайте предвид, това е едно от нещата, които искам да добавя. Разбира се, е, че е, първо ще има малко пари, но и въпрос за употребата на човешки ресурси. Ние вече споменахме и госпожа Кофман току-що посочи е, как ще назначаваме тези лица. Е, е, как е, всъщност да могат те да бъдат върховните лица, които ще контролират операциите. Тук ще има национално преобладаване, открито съревнование, има объркване, подобна структура няма да бъде ефективна и, ние създаваме нещо, което се стремим всячески да стане обективно, но виждаме други институции в Европейския съюз, е, които са ефективни, защото са назначени най-ефективните лица, хората с най-пряк и подходящ опит и съответно сме ги назначили. Ще кажете, да, е, може би ще кажете, че това не се отнася за е, Обединеното кралство. Ние имаме, примерно, да кажем, в Европол полит полицай от Англия и се оказа, че той разполага с уменията, които са необходими за една изключително важна организация. Знаем, че ние можем изцяло да я подкрепяме. И същото се отнася и тук. Ако трябва да започнем да жестикулираме като политици, както се предлага, по-малко вероятно е да постигнем резултата, който искаме да постигнем, а именно ефективни операции. Добре е да речем, това не се отнася за Великобритания, но аз се безпокоя за много други страни и отново се връщам към Германия, но и много други страни, които имат изключително ефективни системи, които вече са на лице. Те преследват подобни закононарушения нарушения. Е, е, ефективно се прави трансгранично сътрудничество, когато е необходимо. Така че има друг слой, е, е, който да има изключителни правомощия, е голяма грешка. И накрая, е, мисля, че най-добрият начин да се заемем с тази материя е да обединим най-добрата практика във всички държави членки, да се получим от тях и по-сериозно да работим по въпроса за сътрудничеството и координацията при е, установяването и преследването на закононарушения. Не искам да оставам само на повърхността. Аз имам опит с, съвместни екипи за разследване. Вие си спомните, господин председател. Аз отговарях за този доклад и резултата щеше да бъде добър, но се страхувам, че ще бъде разочароващ поради липсата на сътрудничеството между правоприлагащите агенции в Европейския съюз. Трябва да работим с това, което разполагаме. Имаме много неща. Знаем, че има заплаха. Знаем, че трябва да се предприема действия. Е, защо да не работим с това, с което разполагаме, да подобрим тяхната ефективност и да им дадем средствата, с които разполагат, за да работят? Благодаря ви, председателят. Луи Мишел. <coughs> Благодаря ви, господин председател. Радвам се да чуя, че комисията и съвета споделят желанието Европейската прокурорска служба да бъде изградена възможно най-бързо. Това обаче не, става да, не трябва да става на всяка цена. Затова съм изцяло съгласен с опасенията, изразени от колегата Кауфман. Позицията на Европейската парламент е всеизвестна. А, ние вече я гласувахме по време на предишния мандат на парламента и за това а, бих искал да ви приканя да не се отдалечаваме много от нея. Всички са съгласни, че Европейската прокуратура е важна стъпка в европейската интеграция. Това е важен напредък, който засяга суверенитета на държавите и техните съдебни системи. Достатъчно е да видите е, жълтата карта да видите жълтата карта, която ни показват някои национални съдилища. Тази служба трябва да действа при пълна законосъобразност и да разполага с структура, която да е подходяща за Европейския съюз Такава служба може да бъде изградена само с тясното участие на парламента. Затова приканваме съвета да включи Европейския парламент в преговорите, като организира няколко съвместни заседания. По този начин ще могат да участват всички институции. Смятам, че модела на тристранните срещи в този случай е оправдан подход и е доста подходящо да ги прилагаме и в този случай. Току-що обяснихте какви са промените в структурата на прокурорската служба, промените внесени от съвета. Смятам, че тези промени водят до намаляване на независимостта на прокурорите. Затова аз и моята група като цяло подкрепиме по-скоро един федерален подход, а не междуправителствен такъв. Темата е изключително важна за репутацията на Европа. Европа трябва да внимава да бъдат спазвани правата на нейните граждани. Посредством едно подобно досие ние можем да покажем, че трите институции заедно могат да направят нещо, като отидат отвъд националните си различия. Не трябва да се показваме малко амбициозни пред нашите граждани. Ще имаме други възможности да поговорим, но бих искал да подчертая, че много други въпроси са важни. Господин Керкоп упомена въпроса за цената. това не е маловажно. цената, която ни казва Европейската комисия днес е, може би, нереалистична реалистична. Да, тя е доста примамлива, но нека да бъдем реалисти. Цената на тази служба не трябва да бъде пречка за нейната ефективна работа, а именно тя трябва да защитава правата на нашите граждани. Благодаря, Луи Ян Олбрехт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички за актуалната информация. Бих искала да посоча най-напред, че се нуждаем от по-добро сътрудничество, за да се борим с щетите нанесени от тези престъпления на европейско равнище. Всички сме съгласни в това отношение. Въпросът е спешен, цифрите са кръсноречиви. Необходимо е обаче да изградим тази служба по подходящ начин. Явно е, че не всички държави членки ще се съгласят. За това трябва да се засили сътрудничеството между Евроюз и Европейската прокуратура. За тази цел обаче първо трябва да се засили сътрудничеството в Евроюз при борбата с някои престъпления. Да гарантираме, че този метод работи. Съгласен съм с господин Керкхоп, и неговото предложение за съвместните разследващи екипи. Това предложение трябва да бъде подсилено. Тези екипи трябва да работят на място още от днес. Не трябва да чакаме изграждането на нова институция. Трябва да продължим, разбира се, и да изградим Европейската прокуратура, но има едно условие – Европейската прокуратура може да съществува, ако има хармонизирани стандарти за процесуалните права и за наказателното право като цяло. Работим по пътната карта, но все още не сме приключили работата си. Очаквам съвета също да се изкаже по това предложение в кратък срок. По този начин ще осигурим високо ниво на закрила, а не минимума, който се предвижда в от Съда по човешки права. Необходимо е да имаме хармонизирана а, система и да не занижаваме стандартите в а, някои държави членки. В рамките на Европейската прокуратура се нуждаем от ясни процесуални правила. По-настоящем това не е така. Доколкото разбирам, съвета, съвета желая да извади от текста някои от разпоредбите, отнасящи се до процесуалните права. Това е червена линия, която не можем да прекрачим. Европейската прокуратура трябва да има благонадежни правила, за да не се стига до търсене на най-благоприятно законодателство. Затова не трябва съвета да вади тези разпоредби от текста. Не смятам, че Европейския парламент може да приеме това. Доста работа ни чака но да не забравяме, че трябва да теглим и някои червени линии, които не могат да бъдат прекрачени. За да няма търсене на най-добро законодателство и за да няма съдебни оспорвания по различните казуси, смятам, че е необходимо да изградим тази служба, без да се дават подобни възможности. А именно, като казваме, че се прилага законодателството на държавата членка, в която се провежда разследването. Европейския съд трябва да може да се съгласи с всяка една от разпоредбите, които включваме като правно основание в регламента. Това не означава, че службата трябва да бъде по-малко независима. Европейския съд е, ще упражнява контрол. Той също не се подава на натиск от нито една държава членка, но трябва да поставим акцента допълнително върху този момент. Тази служба трябва да бъде независима от държавите членки, от правителствата и от техните системи. Така ще се преборим с корупцията. Съдебният контрол от страна на Европейския съд трябва да бъде на лице. Трябва да има средства за правна защита във всеки един случай. Това трябва да бъде ясно и за ответниците. Подобни средства за правна защита трябва да съществуват във всяка една правна система, която е обект на разследване. Например, в моята държава може да има ответник, както и ответник в държавата членка, в която се води съдебно производство. Това са някои от най-важните елементи за нас. Най-важната точка, повтарям, са процесуалните права. Ако не накараме държавите членки да се споразумеят за минимални стандарти, които да не бъдат обаче ниски, ако не успеем да ги убедим, то тогава няма да създаваме и такава служба. Председателя. Благодаря. Благодаря за много ценностната дискусия, която се води от докладчетите в Сянка. Сега искам да дам думата и на колегите, така че накратко Аксел Вост. Благодаря, Клод. Също бих искал да подкрепя казаното от преждеговорещите. Основно, основното и първо нещо, което трябва да установим и уточним е структурата и начина на работа на Европейската прокуратура. Какви ще... Струва ми се, че предложението не, не включва достатъчно аспектите на субсидиарността. Ян Албрехт на наблегна на този аспект на нещата. Сега, как, по, по какъв начин ще бъдат разпределени делата в Европейската прокуратура? По какъв начин ще се гарантира независимостта при разглеждане на отделните е, казуси? би било полезно да знаеме кое законодателство ще има ще, ще бъде избрано, защото наистина, както каза ще може да се стигне до търсене на най-благоприятното законодателство. Що се отнася до събирането и предоставянето на доказателства? В. Трябва да имаме специални мерки за В свързани с валидността на тези е, доказателства при трансгранични казуси. Е, тук беше посочено Германия и решенията на Бундестага. Процедурите са много конкретни в отделните страни, така че трябва да имаме някакви общи наказателно-процесуални принципи и мисля, че не сме стигнали още до това. Трябва да имаме една обща глобална система си система, а, която да ин, интегрира ам, Европол и Европейската прокурорска служба, може би ОЛАВ, може би част от ОЛАВ. мисля, че трябва да, да поработиме и да помислиме по какъв начин може да се взаимоинтегрират тези структури. По принцип подхода е добър но мисля, че просто този е, пъзъл трябва да се сглоби по много по- е, е, структуриран начин. Госпожа Мер, господин председател, аз не съм. Ние сме се противопоставяме на създаването на Европейска прокурорска служба, тъй като смятаме, че това са правомощия на държавите членки. Дори когато става дума за измами срещу е, бюджета на Европейския съюз, защото в крайна сметка става дума за средства на европейските данекоплаци и европейските, е, националните е, съдебни системи могат сами да се справят с тези проблеми. Също. Също така има известни проблеми, свързани с така нареченото европейско а, пространство, по какъв, по какъв начин а, нашите национални а, правораздавателни системи се вписват в общоевропейското съдебно пространство. Как... Председателството твърди, че, че в момента това е първа крачка към общоевропейско съдебно пространство, но кои са държавите членки, които желаят задълбочено сътрудничество и които наистина искат създаване на Европейска прокурорска служба? Благодаря следващия. Благодаря, господин господин председател. Мерс, благодаря ви, че ми дадахте думата. Искам да кажа какво е нашето становище по въпроса. Виждам, че все още очертанията на този общо голям, на тази голяма федерална държава вече се е, профилират. Но как, какво? Мисля, че нашите съдебни органи, нашите съдии и прокурори в Швеция могат сами да, да се справят с подобни престъпления. Така че е, комисията по-добре да се занимава с това, което става в Брюксел, а не с, да, се, да се бърка в работата на държавите членки. A... Благодаря, господин председател. Ще направя кратки и по-общи бележки по този въпрос. Защото в момента аз виждам, че целта на съвета е да разводни предложението, като постави под като отправя предизвикателства към независимостта на Европейската прокуратура и да създаде орган сходен на Евроюст. Е, държавите членки трябва да имат право да делегират е, е, прокурори в Европейската прокурорска служба и по този начин държавите членки да могат да ги контролират. всъщност те могат да се договарят после помежду си при закрити врати и да заобикалят желаните на гражданите. Организираната престъпност, измамите и корупционните практики е, са много сериозни и трябва да се справим с тях, като създадем истински ефективна прокурорска служба в Европейския съюз. От друга страна, когато предоставяме правомощия, трябва да променим регламентите за ОЛАФ е, и Евроюст, за да се избегне всичко излишно. Европейския парламент и нашата комисия Граждански свободи е, трябва да разработи е, е, доклад, който да бъде междинен доклад и съответно да упражни натиск, политически натиск върху държавите членки. Председателя, благодаря, Питър. Катерина Челич има думата сега. Катерина, заповядай. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на председателството за свършената от него работа, да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка, които ни запознаха с това, докъде е стигнала работата по изграждането на Европейска прокурорска служба. Аз мисля, че можем да споделим значителна част от безпокойствата, които бяха изразени, мисля, че е изключително важно е, да има много по-голямо участие на Европейския парламент на следващите фази от преговорите, за да знаем какво точно става в съвета и за да може съответно парламента да вземе отношение по направените там предложения. Много колеги изразиха безпокойство. Остават много висящи въпроси по структурата, по функционирането, по гаранциите за независимост, за закрилата, която ще се предоставя на разследваните лица. Така че не би трябвало да поставяме под въпрос самата идея за създаване на Европейска прокурорска служба. Е, това би трябвало да ни стимулира, е, за да намерим най-подходящото решение спрямо изразените днес безпокойства. Е, вече беше казано, че в някои държави членки борбата срещу измамите и особено срещу общностните измами е ефективна, и това може да бъде е, допълнителен стимул, за да може приноса на тези държави е, да послужи за основа за изграждането на тази структура. Е, можем да търсим решения, за да се гарантира независимостта на Европейската прокурорска служба. Трябва да се засили сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу общностните измами. Според мен това би била допълнителна добавена стойност. И аз е, смятам, че е абсолютно необходимо Европейския парламент да може да участва в изграждането на тази инстанция. И сега е, господин Лопес Агелар има думата. Благодаря, Клод. Аз мисля, че е много показателно, че винаги, когато отново подемаме дискусията по процедурни въпроси, свързани с а, прилагането на определен член а, и в момента говорим за член, а, за това, че съвсем наскоро говорим за съществуването на, европейски прокурор. Отново започва дискусията не само на политическо ниво, но също се говори и по е, е, техническата осъществимост на създаването на Европейска прокуратура. Като, разбира се, техническите въпроси изискват най-много внимание, мисля, че сега е времето да посочим, че парламента е политическа организация. Разбира се, че е, той ще е, има предвид е, не само предложението на комисията, но и на съвета, за да може всяка държава членка е, да се отнесе както подобава към е, е, спецификата на националното право, било то наказателно, така и е, спрямо е, процедурата във всяка е, държава членка. Но от политическа гледна точка трябва да не забравяме, че европейска инстанция трябва да се справя с сериозна трансгранична престъпност, която съществува навсякъде в Европейския съюз. Има такова нещо т.е. Е, да отидем отвъд възможностите на просекурите, е, на прокурорите в държавите членки, на правораздаването в държавите членки, на правоприлагането в държавите членки. Просто да има разследване на подобни закононарушения на европейско ниво но трябва да се придържаме към политическата гледна точка. Аз винаги е, съм бил съвсем наясно за разликите е, в е, процедурните гаранции, които се предоставят при наказателни производства и по принцип разликите в наказателно-процесуалните кодекси в държавите членки. Защото които е, има правоприлагащи органи във всяка държава членка. Но на европейско ниво европейски прокурор трябва да се справи е, с неизправностите в дейността в правораздавателен орган във всяка държава членка, както и да го наричате. Така че трябва да се придържаме към политическия резултат от е, е, този изключително важен въпрос, вместо отново и отново и отново да говорим за безпокойство безпокойствата, за сложността, за техническите подробности, които трябва да се изяснят, но това е на следващ етап и това трябва да бъде на вниманието на държавите членки, на съвета и на комисията, когато му дойде времето но на настоящия процедурен етап ние трябва да отправим посланието, е, че е, по е, правилни съображения член 86 предвижда дейността на Европейския съюз в областта на правосъдието и на сигурността. Така че се чувствам задължен отново да напомня, че Комисията по граждански свободи трябва да се придържа към политическите принципи. Ние трябва да настояваме е, Комисията и съвета да вървят напред и колкото по-бързо, толкова по-добре. И дано това да стане, докато изтече мандата, този мандат на Европейския парламент. Благодаря ви, господин Войт. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte noch äh, благодаря ви. Бих искал да се спра на един важен въпрос, повдигнат от докладчика в Сянка. Основните права трябва да бъдат спазвани. Това е изключително важна молба, която отправям към комисията. Дали сте променили междувременно нещо в регламента? в хартата с основните права, както и в различните директиви на Европейския съюз, се предвижда диференциран подход, но основните права винаги трябва да бъдат зачитани и включвани. Единствено дискриминацията на базата на политическите възгледи не подлежи на всички тези ограничения. Въпросът ми е към комисията. Върху какво работите в момента? Изцяло ли преработвате първоначално предвиденото за Германия, може би и за някои други държави членки? Може би ще премахнете е, някои от елементите в е, каталога за борба с дискриминация. Можем ли да кажем, че основните права не могат да бъдат е, гарантирани на 100% или ще се ограничим до текст основните права трябва да се зачитат? Друг въпрос – не само в Германия, но и в другите държави членки се предвижда гражданите на други държави да не бъдат екстрадирани от страната. Как бихме могли да уредим този въпрос окончателно за в бъдеще посредством прокуратурата? Благодаря ви, казва председателя. Нека да чуем отново докладчика госпожа Маковей. С интерес очаквам съвета и комисията. Надявам се, че те ще отговорят на въпросите, които им бяха отправени. Много от членовете на парламента имат опит в това отношение. От дълго време следят досието и знаят, че сме се отклонили много от първоначалното предложение на комисията. Тук говорим за различни наказателно-правни системи. Въпросът е важен. И много от колегите упоменаха, че това изисква промяна на процесуалните а, кодекси. Това е много важен въпрос за нас. Ситуацията наистина е деликатна. Както каза и Хуан Фернандо, огромна задача стои пред нас в парламента. Въпросът е от съществено значение за нас. Това са различни и конкуриращи се правни системи. Наистина ще се радвам, ако съвета и комисията отговорят на конкретните въпроси на депутатите. Нека да чуем първо госпожа Маковей а след това ще чуем съвета и комисията. The EPPO is provided. Благодаря, господин председател. Създаването на тази служба се предвижда в договорите. Не може да очакваме е, международното наказателно право да е, създаде тази служба. Явно е, че държавите членки не са равни в това отношение. Наказателното процесуално право е дългосрочна цел. Към момента това не е основната ни цел. Ние трябва да създадем Европейската прокуратура – Нека напомня на колегите, че за 2013 година Сметната палата обяви над 300 милиона евро злоупотреби, а корупцията е над 20 милиона евро годишно в Европейския съюз. Това са много финансови средства, които губим, а това са и много престъпници, които ние така и не можем да заловим. Опитваме се да решим проблема чрез създаването на Европейската прокуратура. За това и нейното създаване е предвидено в договора. Всички останали въпроси си имат отговор. Ще ви дам пример на въпроса, кои процесуални права се използват. Ако се прави разследване в Италия, за разследването се използва италианското право. Ако а, ще задържаме а, човека в Германия, ще се прилага немското законодателство и така нататък. И накрая на производството, когато прокурора трябва да реши къде ще се гледа делото, в коя държава членка, с оглед на всички събрани доказателства по време на разследването, трябва да се вземе решение и тези доказателства трябва да бъдат признати във всеки един съд. Всичко след това отива в ръцете на съответния съд. Първоначално имаме административно разследване, след което на Националния съд се изпраща цялата информация. Повече от половината от случаите разследвани от ОЛАФ така и не се доразследват от държавите членки. На следващо място – Всички знаем, че не се стига до възстановяване на парите на дънакоплаците в държавите членки, а ние се опитваме да възстановим всички финансови загуби. Има ли държави членки, които успяват да възстановят всички средства и да накажат всички престъпници? Смятам, че ако има воля, можем да продължим напред. Както вече казах, Олаф води административни разследвания. Европол и Евроюст пък работят в рамките на съдебното сътрудничество, което е нещо съвсем различно. Европейската прокуратура ще започва разследвания и ще, во, и ще го води от началото до края. Ще имаме прокурори от държавите членки, които ще водят разследвания не в собствените си държави членки, а в други такива, ще се спазват процесуалните права в държавата членка, в която се води разследването. И друг съществен елемент събраните доказателства трябва да бъдат признати в съда на държавата членка, която гледа делото. Това са основните ни задачи и основните неща, които искаме да постигнем. Благодаря ви. Сега да чуем съвета. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Маковей за казаното преди малко, защото и ние сме си поставили същата цел – ефективна и независима Европейска прокуратура. Правим всичко възможно, за да може на съвета през декември да оформим по-независима прокуратура, към която да се прилага добър и ефективен метод на назначаване на прокурорите. Бих искал да отговоря на господин Мишел, който каза, че съвета и комисията искат много бързо да приемат проекто регламента. Честно казвам, не се съмнявам, че Европейската комисия цели това. А, а за съвета мога да говоря само от името на италианското председателство. Разбира се, италианското председателство желае да върви по-бързо, но това в никакъв случай не отразява желанията на другите държави членки. Сега бих искал да се спра спра наказаното от господин Обрехт и госпожа Кафмант. Извинявам се на господин Обрехт, защото може би не беше достатъчно ясен в изказването си. Вие казахте, че искаме да заличим разпоредбите за процесуалните права. Може би не съм се изразил ясно. Ние искаме силна система, която да защитава тези права. Съвсем не искаме, не искаме да ги махаме от текста. На неофициалния съвет в Милано нашият министр поиска от останалите министри да се произнесат за нивото на амбиция по отношение на спазването на процесуалните права на заправ... за подозрените. Най-малкото разполагаме с достиженията на европейското законодателство, директиви, европейски директиви а след това и националните мерки, които се предвиждат в този случай. От декември миналата година в съвета се гледат вече две нови законодателни е, предложения, които са свързани, например, с презумпцията за невинност. Тези а, два законодателни акта ще решат много от проблемите ни. Така че ние се ангажираме а, да спазваме във висока степен процесуалните права и те са включени в предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура. Госпожа Кауфман поиска допълнителни документи. Предполагам, че искате нещо, което е в допълнение на документите на разположение в интернет. Но това, а, останалата част от документите може да бъде оповестена едва а, след декември, след като мине съвета на министрите. Тогава ще получите пълна представа а, за нещата. Просто трябва да се споразумеем за сърцевината на законопроекта. Във връзка с ротацията на европейския прокурор това е само изходната ни точка. Ще има ротация всяка година. По време на първия етап, както това въжи за останалите съдебни органи, за да избегнете в даден момент след 9 години всички да се разотидат в един и същи момент, ние сме предвидили система, в която ротацията започва след 3 години. Затова не смятам, че трябва да се притесняваме за каквото и да е в това отношение. Относно искането на Бундестага за главния прокурор, който трябва да се назначава от Европейския парламент, ние ще предложим на европейските министри по-ефективна система за постигането на независимост на европейските прокурори. На този етап обсъждаме идеята за панел – който а, работи за назначаването на съдиите в Европейския съд. Този панел може в рамките на отворена и прозрачна процедура да избира списък с кандидати, които да бъдат представени на вниманието на парламента и на съвета. А парламента и съвета с единно съгласие ще могат да вземат решение. Същото се отнася и за органа по защита на данните. Там членовете се назначават по същия начин. Не мога да отговоря напълно на останалите ви въпроси, защото не разполагаме с точни разпоредби. Мога да кажа само, че се нуждаем от ясен текст във връзка с директивата за защита на финансови интереси. Да не забравяме, че обхвата на Европейската прокуратура се, св... се свежда до определението за инкриминиране, а то фигурира в проекто Директивата за защита на финансовите интереси. Тоест, ние в един и същи ден започнахме да работим заедно с докладчика, госпожа Гресле, и господин Лопес Агилар. Имаше а, среща, но веднага след това пък започна неофициалната тристранна среща и както виждате сега а, много бързаме не само да приемем директивата, но и да включим в нея ясно определение, защото ако имаме ясно определение в директивата, ще имаме и ясен мандат за това как да действаме за Европейската прокуратура. Тъй като този регламент попада тъй като това понятие попада в обхвата на регламента за прокуратура. От съществено значение е диалога и сътрудничеството между Европейската прокуратура и другите агенции, в частност Евроюст. Необходимо е да има ефективен обмен на информация. А що се отнася до Евроюст, Смятаме, че ролята на тази агенция е от съществено значение, за да има добро сътрудничество между Европейската прокуратура и третите държави. Но не само. Добро сътрудничество и с държавите членки. А, някои от държавите членки няма да участват по смисъла на раздел 5 от договора, но ще видим какво ще се случи с останалите държави членки. В този случай със сигурност ще играете много важна роля – Относно цената на създаването на тази служба, с удоволствие ще оставя на представителя на комисията да отговори. Ние вече поставихме а, въпроса, кой ще плати за създаването на тази а, служба, след като тя приеме формата на колегиум. А, дали държавите членки а, ще трябва да плащат или пък ще се а, заимства от европейски бюджет. Това е въпрос, който е поставен На въпросите на госпожа Мейер, единна, единно правно пространство, добра идея, но това е само идея. Пространство, в което Европейската прокуратура може да събира доказателства – да води разследвания без да се притеснява от границите на държавите членки. Имаме система, която предвижда делегиране на правомощия на прокурори на местно равнище, на национално равнище. Така че смятаме, че националните правни системи са уважени въпреки тази децентрализирана система. Ще имаме и Европейския процесуален кодекс, като на този етап се опитваме да хармонизираме процесуалните права за Европейската прокуратура, но националните процесуални права ще продължат да действат по начина, по който го правят и сега. Европейската прокуратура ще представи всички доказателства на, национал... на съответния национален съд и там ще се води и съдебното производство. И накрая, в заключение, бих искал да отговоря на господин Войт за екстрадирането. По Европейската система за АРЕС се предвижда възможност за прехвърляне на заподозрени от една държава към друга – не сме го обсъждали, но Европейската прокуратура би могла да изиска от съдебните власти да издадат Европейска заповед за арест. Просто ще направим препратка към това, което вече съществува в Европейското законодателство 2002 година. Това е накратко. Надявам се, че отговорих на повечето от въпросите. Оставам на ваше разположение. Благодаря и сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Аз нямам много какво да добавя към казаното от съвета. Но първо, за нас, ние сме много доволни, че има такава широка подкрепа за създаване на Европейската прокурорска служба и то, а, вземайки предвид повечето а, аспекти от предложения на а, комисията. Това го чухме и от докладчика, и от много изка... от изказалите се. Така че ще продължим да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент по тази тъй важна служба. Първо. Бе зададен въпроса за сътрудничеството между прокурорската служба, ОЛАФ и Евроджуст. Евроюст. Сега, в известен смисъл това би било просто, защото ако имаме е, решение, че е, Европейската прокурорска служба има правомощия, то тогава вече е, националните е, съдилища няма да имат тези правомощия, т.е. изключва се автоматично Евроюст. Така че аз още не мога да, да, да, да кажа какво ще бъде решението и на съвета относно сътрудничеството между Евроюст и трети страни и доколко Евроюст ще бъде моста между тези страни и службата. Ако разкли, колкото до разходите, ако погледнете в под подробно, подробно в цифрите, ще видите, че тъй като ще се вземе част от дейността на Евроюста и, и на ОЛАВ, всъщност разходите няма да бъдат огромни. Така че, но при всички случаи ще трябва да се направи едно точно изчисление преди да се вземе решение. Колкото до процесуалните гаранции, Мога само да повторя казаното до сега, че разбира се, това е много важно, че те трябва да, е, да, да присъстват е, по, си, по, по силата на приятите разпоредби от е, европейското законодателство. И мисля, че ще спра до тук, господин председател. Благодаря. Благодаря на всички. Докладчика и докладчиците в Сенки ще продължат работата по тази тема. И сега стигаме до последната точка. Тъй като аз трябва да ви напусна, ще помоля Ян Албрехт да заеме председателското място вместо мен. it's a very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleague. Скъпи колеги, за последната точка от дневния ред ще разгледаме годишния доклад за 2013 година за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата срещу измамите. Това е становище по а, доклад по собствена инициатива на Моника Маковей, както и проекто становището. И давам думата още веднъж на Моника Маковей, за да представи проекто становището. Благодаря, Ян през 2013 година повече от 15 000 нередности са били установени от европейските служби, от които над 1500 могат да бъдат квалифицирани като измами. Аз след проследа от 2009 година начина по който се анализират тези измами. В доклада са включени разпоредбите по, по силата на Херкулес 3 и новия доклад на ОЛАФ. От тук нататък Евро... пред, предлагам Европейската прокурорска служба да да може да а, разследва, преследва, а, завежда производства по нарушения от този характер. Смятам, че а, службата трябва да бъде единна, една единна служба, която, както казах, да преследва а, и разследва, като същевременно се гарантират, се спазват процесуалните а, гаранции. Също времено обаче трябва да имаме и една единна прозрачна процедура. Това е не можем да разглеждаме само доклада за а, борбата срещу измамите, без да, раз, да включим и а, другите из, инструменти, кои, с които разполагаме. Необходимо е да да постигнем консенсус по тези въпроси. Както вече казах, важно е са също и финансовите инструменти, Периклес 2020 и Хер... Херкулес 3 инструменти, които ще спомогнат за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. и бих изслушал с удоволствие мнението на колегите и ще ги включа в становището за Комисията по бюджетен контрол. Господин Лопес Агилар. Аз бях докладчик за защита финансовите интереси на Европейския съюз с, а, с наказателно-правни средства. Така че по принцип съм съгласен с, с всичко включено в становището, но искам само да ви припомня, че Доклада има за цел да насърчи а, правилното прилагане на разпоредбите на доклада на директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и а, бих искал да припомня, че наистина имаме нужда ясно да бъдат дефинирани а, престъпленията, които е, е, е евентуално с, а, с, могат да бъдат считани като заплаха за финансовите интереси на Европейския съюз, като измама, изнуда, корупция и така нататък, но същевременно трябва да имаме и ясни дефиниции по а, а, други важни въпроси, като а, изтичане на, а, на срока за давност, тъй като има доста различия. И, и дали данъците ще бъдат включени или не включени в тази директива. Според Европейския парламент те трябва да бъдат включени в обхвата на документа. Особено когато става дума за тристранните разговори. А колкото до Европ... Европ ОЛАФ, Юро, е, Евроюст и Европейската прокурорска служба. Цялото това е, сътрудничество трябва да бъде организирано по последователен начин нещата трябва да бъдат ефективно организирани, а не просто да добавяме и да включваме допълнително институции, като по този начин само осложняваме нещата. Но най... цялата разлика е от това, че наказа, наказателно-правното Общите разпоредби трябва да бъдат в основата с, за борба с тези изменения. Това според мен е, е основното в съдържанието на становището. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика. Аз лично не съм експерт по тези въпроси, но струва ми се, че се предвиждат допълнителни мерки за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и лично считам, че наистина трябва да се е, създаде необходимия инструментариум за по-тясно сътрудничество между държавите членки и институция. Така че аз приветствам идеята за създаване на европейска прокурорска служба с цел по-голяма ефективност на борбата с измамите на европейско ниво. Колкото до срока за давност, който спомена господин Лопес Агилар, наистина трябва да има съпоставимост, както и механизмите за обявяване и а, начина по който биха могли да бъдат изразени сравненията за измама. Тоест всичко това трябва да бъде включено в едни по-ефективни инструменти, да има един по-строг контрол. Така че с една дума искам да приветствам за свършената до тук работа от колегите. Ако няма други желащи да вземат думата, Смятам, че наистина так, че трябва да продължим работата. Сега давам думата на госпожа Маковей с заключителни слова. Благодаря. Ние сме съгласни помежду си, няма никакво допълнително заключение, което трябва да правя извън постигнатото споразумение. Благодаря ви. Е, секретарята ще ви каже, когато е готов превода на всички останали езици. До 8 декември 12 часа е, е срока за предложения за изменения, а нашата комисия ще гласува доклада на 8 януари, така че комисията по бюджетен контрол ще продължи работата. Благодаря ви. Oh, okay, perhaps I, I say a word about the next meeting. Да, искам да ви съобщя и датите на следващите заседания на 2 декември, а после е, ще се срещнем е, с координатора на Европейския съюз за борбата срещу незаконната търговия. Ще се запознаем е, с, с стратегията за борбата срещу незаконна търговия с хора в зала Ян 6. 4.2, следващото заседание на 3 декември 2014 година от 9 до 12.30 и после на 4 декември от 9 до 12.30 и после от 15 часа. Благодаря ви и приятен следобед!